Продължаваме с точка 15. Отношенията с Тунис в рамките на настоящия регионален контекст. Докладчик по този текст е господин Касталдо. Господин Касталдо, с ваше позволение, Нека приветствам с добре дошли носителите на наградата Сахаров. Радвам се, че сте тук. Радвам се, че ще проследите част от разискванията в нашата комисия. Ейзав Хайдер, представителка на Раиф Бадауи, който продължава да е задържан в затвора при нечовешки условия в Саудитска Арабия. И да бъде изтезаван, ще излезе с кратко изявление. Имате думата. So, you have the floor. Come on,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

Äh, Тъй като ви поканихме с кратко предизвестие, преводачите от арабски все още не са тук. След малко ще бъдат сред нас. Сърдечно приветствам с добре дошли останалите носители на наградата Сахаров, които днес са тук. Сред тях е Али Ферсат, един от най- известните политически сатирици и карикатуристи на Сирия. Благодаря ви, че сте тук днес. Благодаря ви и за коража, който проявихте в родината си. Същото въжи и за Витали Пономарев, представител на Мемориал от Русия. Благодаря ви и за вашата работа. С голяма загриженост следим онова, което се предприема спрямо вашата организация в Путинска Москва. Спрямо една организация, която упражняваше дейности по времето на Брежнев. Добре дошъл на Сали Махмуд Осман, юрист от Судан, който винаги се е борил за свободата на своите съвременици, носител на наградата Сахаров от 2007 година. Добре дошла и на Софи Бурсо, представляваща организацията Репортери без граници. Добре дошла благодаря и на вашата организация за нейната работа, която е от голямо значение днес, например в Турция. Добре дошла и на госпожа Жана Литвина, представителка на Беларуската асоциация на журналистите. Надяваме се, че във вашата страна ще сме свидетели на положителни промени. Вече има доказателства за такива. Сред нас е и Таслима Насрин. Журналист, писател, лекарка, хуманист. Жена, която има големи заслуги в борбата срещу многото несправедливости, които се извършват спрямо жените. Борец срещу поробването на жените. Добре дошла и на вас. Вие се ползвате с успех като авторка на бестселери. Сред нас е госпожа Селетбегович, правозащитничка от Сараево, През 1998 година и след това госпожа Селитбегович се отличи особено с работата си като журналист. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Пожелавам ви приятно прекарване по време на проявата, в която ще участвате по-нататък днес през деня. Можем да започнем сега. Имате думата.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 سيداتي سادتي أعضاء وعضوات البرلمان الأوروبي Бих искала да ви благодаря. За мен е чест и удоволствие да съм тук днес аз ви нося посланието на моя съпруг Бадауи, който е лишен от свобода вече трета година. Нося ви послание от него и от трите ми деца, които бяха лишени от баща си нося едно послание на надежда. Надявам се някой ден съпругът ми да може да е тук сред вас, да се изправи пред вас. Съпругът ми е, Раиф Бадауи се надява на положителен развой на събитията. Свободата на словото е свобода, от която трябва да се ползват всички мъже и жени на този свят. Дами и господа, позволете ми най-напред да се обърна към съпруга си Раиф Елбадауи от тази трибуна. Много съм говорила за Раиф и ще продължавам да го правя. Ще използвам всяка една възможност. Ще сезирам и ще се възползвам от всяка една. Правила съм го в миналото, ще го правя и за в бъдеще. Раиф, любов моя. Вече 4 години изминаха и аз живея сама в един празен апартамент, в който теб те няма. И ежедневно трябва да отговорям на въпросите на децата. Питам се, как да те посрещна в деня, в който ти ще се завърнеш? Дали да плача? Дали да приготвя традиционната вечеря? дали е, да помисля как точно да бъда облечена. Вече три години, Раив, се питам, защо ти не си до мен. Отговорих на децата, че не можеш да пътуваш, защото има конфликт между е, саудитските компетентни органи и нашите. Аз наистина съм щастлива, защото децата приличат на теб. Те имат твоята смелост и твоята интелигентност. ти си много по-свободен, когато си лишен от свобода. Пред теб се изправят много възможности. Всички се борят, за да може да излезеш на свобода. Близките, приятелите, всички. Ти не си сам, ние не сме сами. Всички са солидарни с нас и ни подкрепят, а това значи много. От твое име бих искала да благодаря на всички, които ни помагат. От името на Раиф и от мое собствено име бих искала горещо да ви благодаря. Госпожо Хайда, благодаря ви за впечатляващите думи, които са едно предупреждение и обяснение в любов към мъжа ви. Те са им послание към нас, послание, че на нас се пада дългът да се борим за освобождаването на мъжа ви, да отстояваме каузата на всички преследвани проявили кораж. Днес по време на пресконференцията казах, че на мен ми е лесно. Мога да говоря колкото си искам, но за това никой няма да ме хвърли в затвора, няма да ми се случи нищо лошо. В Европейския съюз не е необходим кураж, за да си смел журналист или смел политик. Това е разликата между Европейския съюз и вашата страна. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Мога да ви уверя, че няма да забравим за вашата кауза. Ще продължаваме да я отстояваме. Един политик веднъж бе казал, че един отделен човек е свободен едва когато всички останали са свободни. Благодаря ви още веднъж. So, fahren jetzt in unserer Tagesordnung fort. Продължаваме по дневния ред. Ще изслушаме изложението на докладчика ни господин Касталдо. Изложение за положението в Тунис към настоящия момент. По доклада са внесени 27 изменения. Сега може би е моментът да се изготвят компромисни изменения. На 13 и 14 юни предстои да гласуваме в Комисията по външни работи. Докладът ще се разгледа в пленарната зала през месец септември. Господин Касталдо, имате думата. Grazie, Grazie, Presidente. Благодаря, господин председател. Нека се присъединя към вас, като благодаря на Хадар Бадауи за това, че се отзова на поканата ни, че е днес тук, че отправи този призив в името на своя съпруг Раиф Бадауи, когато бихме искали да приветстваме тук в Европейския парламент компетентните органи трябва да поемат своята част от отговорността, да освободят от затвора онези, които се борят за демокрацията. Благодаря на всички колеги, внесли изменения по моя доклад. Този текст бе изготвен във важен момент. Колегите работиха в дух на голяма градивност. Работата им е и доказателство за интереса към текста тук в Комисията по външни работи. Проведохме много ползотворни срещи с докладчиците в Сянка, протекли в дух на откритост. Бяха изготвени 17 компромисни изменения, които обхващат всички основни части от доклада. Основните политически групи положиха големи усилия, за да доближат позициите си, да постигнат колкото се може по-широк консенсус и да сформират колкото се може по-широка подкрепа за доклада. Според мен Тунис може да послужи за пример за ислямския свят и региона. Страната играе значима роля в региона. Важни са и двустранните отношения между Тунис и Европейския съюз. Надявам се, че текстът ще се ползва с широка подкрепа отвъд между партийните граници. Основният политически мотив е постигането на споразумение, но не единствено под формата на удобни за всички страни компромиси, а в дух на реално политическо партньорство. Така ще трябва, ще можем да направим онова, което е по силите ни, за да може Тунис да послужи действително за пример за целия регион. Докладчиците в Сянка вече работиха по отделните подробности, с които няма да ви занимавам. Въпреки това, нека ви обърна внимание на някои важни нововъведения. Поздравявам Тунизийския парламент – Асамблеята на народните представители за приятия нов наказателен кодекс. Това е опит за предвиждане на подходящи гаранции, гаранции в съзвучие с международните стандарти. На това почиват и нашите предложения които са насочени по-скоро към превенцията, а не към правоохранителните мерки. Нека ви обърна внимание на нещо много важно. Миналата събота и неделя се проведе 10-та конференция на Еннахта. Бе внесено предложение за разграничаването на партийната дейност от религиозната такава. Това предложение се ползваше с подкрепата на 93% от делегатите. Предложението е много важно, тъй като Енахта е религиозна партия, но тя ще играе важна роля и на политическата сцена. Може да послужи за модел, който да бъде приложен и в други страни от региона, в целия ислямски свят. Ще се спра върху измененията, отнасящи се до свободата на печата, внесени от редица колеги. Тези изменения са включени в компромисно изменение 4 или по-скоро компромисно изменение 3. В тях се отдава голямо значение на младите хора. Според мен би трябвало да се спрем върху правопричините за трудностите, като например социалното изключване. Социалното изключване ще е предмет на разисквания на следваща наша среща по време на първия ден на пленарната сесия. Благодаря още веднъж на колегите. Надявам се, че ще можем да приключим работа по текста. Текстът ще е силно послание към тунизийците по техния път към демокрацията. Според мен Европейският съюз трябва да изиграе своята роля. Настоящият доклад е важна стъпка напред. Важно средство за удържане на победа в тази наша битка. Е името на социалистите господин Панзери. Благодаря. Благодаря на колегата Касталдо за работата по текста. Наистина докладът е много балансиран благодарение и на начина на работа на господин Касталдо. Той се опита да включи всички в процеса на работа. Според мен наистина постигнахме голям напредък. Постигнахме широк консенсус по темата за Тунис. Всички можем да се обединим около това, че бе приложен наистина необичаен метод на работа. Онова, което току-що каза госпожа Хайдер, бе всъщност обяснение в любов към мъжа и нейното изявление трябва да е повод за нас да продължим активно работа по пътя към демокрацията и правовата държава. Нека сега се върна на доклада за Тунис. Важно е да продължи процесът на демократизиране на страната. Този процес заслужава нашата подкрепа. Европа трябва да предприеме конкретни действия, така че да функционира парламентът на страната, да изпълняват своите функции и политическите партии. По време на посещението си в Тунис проведохме интересни разговори, при които установихме, че тунизийската страна наистина не знае какво трябва да предприеме, така че политическите сили да изпълняват своите функции, парламентът да функционира съзвучие с демократичните принципи. В доклада са очертани много конкретни области на действие. Отношенията ни с Тунис могат да гарантират и сигурността на държавите членки. Може да се предприемат конкретни действия в редица области. В никакъв случай не бива да подценяваме сигурността. Това е една изключително важна област. В Тунис към момента пребивават хиляди либийци, например. Знаем какво е и положението Турция и други държави. Важно е пребиваващите там хора да могат да живеят достойно. В доклада се засягат и въпроси като мобилността и научните изследвания, както и необходимостта от постигане на целите на европейската политика на добросъседство. За да могат да се реализират тези цели, трябва да се използват всички налични инструменти. Най-вече по отношение на младеща. Младежите трябва да могат да учат, да имат възможности да работят. За съжаление, в Тунис е много висок процентът на младежката безработица – Това води до изкривявания, които понякога улесняват действията на терористите, когато вербуват млади хора. Мисля, че свършихме добра работа. Както каза и колегата, бяха изготвени 18 компромисни изменения. Мисля, че ще можем да приключим в рамките на около седмица. Текстът, според мен, ще е важен принос към развитието на една държава, която наистина полага големи усилия за прилагане на демократичните принципи. Господин Панцери, нека още веднъж изтъкна и аз, че свършихме добра работа. Поздравления за докладчика. Поздравявам го за това, че подходи толкова сериозно към работата си, че винаги ни бе на разположение. В доклада е изразена ясно политическата позиция на Европейския съюз спрямо Тунис. Особено важно е да предоставим всички инструменти, необходими за развитието и растежа на страната най-вече като се имат предвид терористичните нападения, на които бяхме свидетели там. Имам предвид най-вече туризма. Докладчикът посочи, че важна роля в Тунис се пада и на Либия. Тунис е сред политическите ни приоритети, но ще трябва да работим не само на политическо ниво, трябва да инвестираме и средства. Трябва също така да призовем страната да реформира законодателството си, да работи по-активно на ниво законодателна дейност. Не се постига достатъчен напредък с реформите. Преди няколко дни в Тунис бе проведен конгресът на партия Енахта. Господин Ганучи взе решение религиозният аспект да бъде отделен от политическия. Някои международни наблюдатели твърдят, че това действие е единствено прах в очите на останалата част на света. Дори и това да е вярно, то според мен е положителен дори и самият факт, че се говори за отделяне на политическия от религиозния аспект. Това е инициатива с важно политическо измерение. Инициатива, която трябва да разглеждаме в по-широк контекст, която ще допринесе за по-нататъчното политическо и економическо развитие на страната. Господин Башир от името на ЕКАРЕ. Съвсем накратко, Искам да благодаря на колегите за проведените заседания на докладчиците в Сянка. Благодаря най-вече на Фабио, докладчика, за работата му по време на преговорите. Докладът бе структуриран много ясно. Бяха ясни приоритетите къде до голяма степен може да подкрепи текста. Според мен трябва да отправим ясно послание към Тунис. Трябва ясно да заявим, че подкрепяме страната. Економическото развитие ще е в основата на стабилността и сигурността там. Разкриването на работни места ще гарантира просперитет за гражданите. Наред с мерки в областта на образованието, това ще даде перспективи на младите хора, ще предотврати радикализирането им. Не бива да забравяме също и за макроекономическата помощ. От нея обаче трябва да проистекат осезаеми макроекономически ползи. Можем да изграждаме мостове и летища, но трябва да се обучават и учителите, трябва да се работи за решаването на проблеми като недостига на водни ресурси. Така ще привлечем на своя страна редовите тунизийски граждани. Госпожа Десарнес. Благодаря, господин председател. На колегата Тасадо бих искала да кажа, че проекто доклада му е отличен. Съдържанието е отлично и вдъхновението и подхода възпред от вас също са отлични. Всички вие знаете защо смятаме, че Европейския съюз трябва да помогне на Тунис – Въпросът е от съществено значение както за Тунис, така и за Европа. Тунис е една от малкото страни, от малкото, които започнаха истински демократичен преход. Нека да напомня, че и носителя на Нобеловата награда е на същото мнение. Той също приветства този преход. Решението за разделението на религиозния аспект и политическия такъв е добро и трябва да се упомене в текста, защото това е от съществено значение във време, в което много често се смесва държавата с религията и това води до дестабилизация в много държави. Разбира се, че трябва да подкрепим демократичния преход в Тунис. Трябва да подкрепим Тунис, защото той преминава през економическа криза. Безработицата достигна рекордни нива, най-вече сред младите хора в южната част на страната. Туризма беше един от водещите отрасли и, и знаете поради каква причина той западна. Трябва да помогнем, защото сме солидарни и защото това е от изключително значение за економическото развитие на Тунис. Трябва да помогнем на Тунис, защото и загубите, които претърпя, са огромни. Да не забравяме не само атентатите, но и дестабилизацията на границата с Либия, трафика на оръжия, броя бежанци, които идват от Либия и отиват в Тунис и които водят до съответните проблеми. Така че Европа трябва да е насреща. среща. Доста направихме до сега. През първите три месеца на тази година гласувахме три важни а, текста. Резолюцията за економическо и политическо партньорство между Европейския съюз и Тунис. Аз бях председател на работната група, която работеше в това отношение и наистина се надявам, че в това отношение ще успеем. Парламента гласува също така и спешни мерки, а това съвсем не беше лесно, във връзка с допълнителни квоти, зехтин с нулеви мита. Същото се отнася до, закон... до текста във връзка с 100 милиона макрофинансова помощ. Когато казвам, че сме гласували допълнителна помощ от 500 хиляди от 500 милиона евро, не, искам да кажа, че нашата помощ се ограничава само до там. Трябва да помислим дали на европейско равнище няма и някакви други възможности. Франция и Германия, например, превърнаха част от дълга си към Тунис в инвестиционни конкретни проекти. Смятам, че Европейския съюз също трябва да помисли за тази възможност. Това наистина е реална възможност, която определено ще подкрепи развитието на Тунис. Благодаря. И мадам Вержия. Благодаря, госпожа Вержия. Мерси. Е, благодаря, господин председател. Аз също бих искала на своя ред да благодаря на колегата Касталдо. Благодаря ви за изключително приятната атмосфера, в която работихме. Опитахме се да стигнем до максимален брой компромиси, които да удовлетворяват всички. Всички ние сме убедени, че трябва да помогнем на Тунис, тъй като Тунис играе изключително важна роля. От политическа гледна точка също е важно да подкрепим демократичния преход в тази страна. Доста а, неща бяха казани. Спомням си, че един приятел една година след арабската пролет ми каза, че френската революция а, не се е извършила за една нощ. Демокрацията е дълъг процес и много от нас в тази зала го знаем много добре. А относно останалите проблеми, пред които е изправен Тунис, да не забравяме социалния проблем. Няма никакво подобрение в това отношение от революцията на сам. Бедността, безработицата, чухме е, Мария преди малко, регионалните различия, са значителни в южната и югозападната част на Тунис. Още нещо свързано с това, което чухме от госпожа Десарнес, а именно помощта от Европейския съюз. Важно е партньорството да върви в правилна посока от економическа и социална гледна точка. Важно е Европейския съюз да не дава приоритет на някои интереси, които да накърняват интересите на Тунис, защото това ще има обратен ефект в крайна сметка. Нека да се справим с социалните проблеми, тъй като те водят до много трудности в Тунис в момента. Относно необходимостта за борба с тероризма. Тунис има огромен проблем в това отношение. Не трябва обаче в името на борбата с тероризма да се накърняват основните права и свободи. Свободата на медиите, свободата на словото, свободата на словото на блогърите. Непрекъснато трябва да поставяме акцента върху това, че новият антитерористичен закон накърнява някои права, а това противоречи на първоначалната ни идея. Откакто избухна войната в Либия, Тунис прие 1 милион либийски бежанци и не само либийски, между другото, Имаше много хора, които бяха прокудени от войната в Либия. А това е точно броят бежанци, които влязоха в Европейския съюз миналата година през Средиземно море. Един милион за една малка държава а, с 10 милиона жители и в същото време един милион бежанци а, за а, Европейския съюз, разликата е огромна. Така че нека да помислим. На следващо място, не трябва да говорим само за економическо партньорство. Изключително важно е да подкрепим тунизийския парламент. Той не разполага със средства, за да функционира в момента, а той се нуждае от тях. Необходимо е да подкрепим и гражданското общество. Важно е помощта от Европейския съюз да не води до утежняване на дълга на Тунис, който мина от който стана от 40 на 50% от БВП за една година. Европейския съюз, сред които и Франция, също трябва да помагат. Да не забравяме въпроса за равенството на мъжете и жените, както и този за мобилността. Обезпокоително е, че все повече млади хора от Магреба и най-вече от Тунис изпитват трудности при получаването на виза, за да дойдат да следват в Европейския съюз. Важно е економическите и социалните реформи, които несъмнено са необходими, да не бъдат извършвани в ущърп на местната економика. Т.е. да не се правят в ущърп на тунизийското селско стопанство или в ущърп на интересите на малките и средни предприятия в Тунис. Трябва да подкрепим някои проекти в областта на социалната економика. Такива проекти има и процъфтяват в Тунис. за мен това е много важно. Това е от мен, господин председател. Euh, Благодаря, господин председател, скъпи колеги, казва господин Парньо. Приветствам работата на колегата Касталдо и на всички, които са помогнали при изготвянето на доклада. Доклада определено очертава пътя, който трябва да следва Европейския съюз. Някои от колегите а, го посочиха, аз съм на същото мнение, че трябва да помогнем на Тунис. Аз бях в Тунис, в СУС, на 18 април – под патронажа на министър-председателя на Тунис. Присъствахме на една конференция. Имаше официално откриване на тази конференция в хотела, в който беше извършен атентата и в който загинаха 38 души. Те загинаха под куршумите на терористите. За нас беше важно да бъдем там, за да покажем на Тунис, че заедно ще се изправим срещу тероризма. В рамките на конференцията в СУС, тя беше двудневна, установихме, че економическите условия са ужасни. 80% от хотелите в СУС и региона страдат и трябваше да бъдат затворени а, заради атентатите. Доверието на европейските граждани е изключително важно, а то е тясно свързано с мерките, свързани с сигурността. Мерките за сигурност по цялата граница между Тунис и Либия. Все още положението в Либия е нестабилно и тази нестабилност води до терористични нападения в южната част на Тунис, което поставя в доста нестабилно и несигурно положение Тунис като цяло. Затова трябва да засилим економическата помощ, но и да предприемем някои мерки във връзка за сигурността. по границата с Либия. Трябва да помогнем на Тунис да стане единна държава, тъй като силна тунизийска държава ще помогне и на Либия да постигне стабилност. Мишо Галер. Благодаря, господин Галер. Я, vielen Благодаря. Като човек, който също редовно посещава Тунис от 2011 година насам, се радвам, че постигнахме толкова широк консенсус. Благодаря на колегата Фабио Касталдо за това, че толкова добре дава израз на този консенсус в доклада си. Господин Касталдо изброи всички съществени аспекти. Искам още веднъж да подчертая, че според мен е много важно да подкрепим колегите си парламентаристи. Предстоят им много тежки задачи, с които трябва да се справят. А към момента наистина не разполагат с необходимите за това инструменти. Искам да се спра и върху още нещо важно и положително. Вече от край време насам съзнателно говоря за ислямски, а не ислямистки партии. В случая имам предвид една конкретна партия. Повечето от нейните членове, според мен, гледат на вярата като на ориентир, ориентир по отношение на ценностите си, а не като на политически манифест. Мисля, че факта, че на последния конгрес на Енарта бе направено разграничение между политическия и религиозния аспект, трябва да се приветства. Трябва да осъзнаем, че ислямът и демокрацията са съвместими не само на теория, но и на практика. При положение, че една толкова силна политическа партия прави това разграничение в програмата си, мисля, че ислямът и демокрацията наистина могат да бъдат постановени като съвместими. Трябва да приемем Туни за участие в програмата Косме, най-вече в частта за конкурентоспособност на малките и средни предприятия. Приветствам това, че на това се обръща внимание в текста. Трябва също така да се предприемат мерки и за селското стопанство. Това също се посочва в доклада. Но ако излизаме с такива призиви, то ще трябва да сме и честни и последователни т.е. трябва да отворим своите пазари за продукти, произведени от тунизийски МСП, както и за селско-стопански продукти от Тунис. При положение, че в страната се провеждат успешни реформи, трябва да си извлечем съответните полуки, трябва да има и осезаеми последици за нас. В областта на сигурността и отбраната трябва ясно да установим какви са потребностите на тунизийската страна по пътя на диалога. Трябва и да задоволим тези нейни потребности. Защо? Защото ако там нещо не е наред, от това проистичат последици и за Европейския съюз. Затова в наш интерес е да се погрижим за това Тунис да постигне успех, да разполага с необходимите ресурси в борбата срещу тероризма. В крайна сметка това ще е по-ефтино за нас и в финансово изражение. Според мен с настоящия доклад ще отправи много ясно положително послание към приятелите си в Тунис. Ще ги насърчим да продължат по нелекия път, по който са поели. Хората трябва да имат перспективи за бъдещето си там, защото се провеждат реформи, защото има економически растеж. Благодаря. Благодаря ви, господин Касталдо. Благодаря ви, господин председател. Виждате ли, мога да говоря и румънски. Трябваше да ви помоля да ми отговорите на румънски. Но все пак нека да продължа на италиански. Имахме възможност да чуем колегите и от коментарите стана ясно, че всички желаем е, да има конвергентност. Този път успяхме да съчетаем различните гледни точки и да ги впишем в доклада. Но това не означава, че ще бъде така и за в бъдеще. Всички сме съгласни, че трябва да се стимулира туристическия сектор. Той пострада тежко от нападенията през последните години. Това накърни имиджа на Тунис и се отрази на цялата страна. Въпреки огромните усилия, които Тунис положи, за да засили сигурността. Регионалните различия, безработицата и бедността си останаха. Всичко това поставя на карта и демократичното бъдеще на Тунис. Горещо благодаря на колегите, които се изказаха. Работим а, в интерес на Тунис и в рамките на други организации и комисии на Европейския парламент. Така, например, ние участваме в смесената комисия за Магреб – чийто председател е господин Панцери. Следващите няколко месеца и няколко години ще работим по конкретни проекти за свързване на двата бряга на Средиземно море. Надяваме се, че по този начин ще може да отговорим на терористичните нападения и заплахи. Надяваме се, че ще направим така, че младите хора в Тунис да намерят работа в малките и средни предприятия, селскостопанския сектор, туристическия сектор, тъй като това са основните отрасли, които са развити в Тунис. Работата ни с госпожа Десарнес и комисията Инта беше изключително важна. Важно е економическия и търговския аспект да бъдат свързани с политическия, така че да имаме всички единно послание. Сигурен съм, че и за в бъдеще ще имаме възможност да работим заедно, така че да може да реализираме всичко, което представихме днес тук. Надяваме се, че макроекономическата подкрепа за Тунис ще даде резултат. Разбира се, поставили сме акцента върху основните предизвикателства, свързани с сигурността. Не забравяме и проблема, свързан с Либия. Тя е изправена пред огромни трудности. Новото правителство на националното единство беше отхвърлено, което затруднява работата на ООН а това от своя страна подкопава сигурността в Тунис и другите съседни държави, което означава, че стабилността в страните от Магреб се отразяват и на нашата собствена сигурност. Както казаха колегите, всяко едно евро, което инвестираме в социалната и економическа сигурност на Тунис, неизменно се отразява и на нас. Това въжи за всички средиземноморски държави което обяснява защо Франция и Италия проявяват особен интерес. Но нека да обясним на останалите държави, че това е също и в техен интерес. Ето защо подкрепата, която трябва да окажем на Тунис, трябва да бъде съвместна. Необходимо е да се възползваме от този исторически момент. Конгреса, с Ислямската партия – за да може да осигурим силна подкрепа. Европейския парламент трябва да играе водеща роля, за да подкрепи някои тунизийски депутати. В тунизийския парламент има трудности при е, работата на различните комисии. Финансирането на тунизийския парламент е недостатъчно но е достатъчно за една модерна, републиканска и напреднала държава. Необходимо е да продължим да работим в това отношение. Благодаря на господин Гайер, който беше особено активен. Наистина се надявам, че ще получим подкрепа, защото тунизийския народ – заслужава силно послание от наша страна. Нека да им го осигурим. Благодаря ви, казва председателят. С това приключваме дискусията. Гласуването ще се проведе през юни, 13-14 июни. Ще гласуваме в пленарна зала през септември. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред представяне на проучването, поръчано от комисията АФЕТ относно елементите на стратегия на Европейския съюз за отношения с Иран след споразумението във връзка с ядрената програма. Бих искал да информирам, че заместник Председателят Могерини на 16 април пътува в Иран заедно с 7 комисари. Бих искал да ви информирам също, че имаме доклад по собствена инициатива за Европейската стратегия към Иран след ядреното споразумение. Докладчика е господин Хауит. Комисията АФЕД поръча проучването в това отношение с цел да имаме конкретни решения за бъдещите отношения ЕС-Иран. Проучването бе изготвено от доктор Роспех Парси, директор на Европейската група за изследвания с Иран, госпожа Даяна Есваняри, която работи в Кингс Коледж в Лондон. Доктор Парси е тук сред нас, за да ни представи основните заключения от проучването. Заповядайте, разполагате с 10 минути, грубо казано за да представите заключенията. Uh, Благодаря ви, господин председател. Ще ви представя основните изводи на доклада ни. Основният ни довод е, че Европейския съюз и Иран, за да подобрят отношенията си, би следвало да имат много по-структурирана форма на диалог. И за целта диалога трябва да има стратегическо измерение, т.е. да не се съсредоточава само върху разрешаването на непосредствените въпроси, избягването на конфликти, но да разгледа много по-масштабни и дългосрочни въпроси, за да може отношенията между двете страни да разрешат по-съществени конфликтни въпроси. В Иран споведоха две много, две много, две много на два пъти се много важни избори. През юни 2011 година президент избори спечели Рухани, което даде е, възможност за подновяване на преговорите за разрешаване на конфликта околярната програма на Иран, като доведе до подписване на споразумението през 2015 година. по тази година имаше парламентарни избори в Иран и отново населението като цяло гласува за тези, които искаха по-отворени и по-добри отношения с е, Европа в частност и с Запада като цяло. И на този етап е, поне от гледна точка на Иран е, са на лице всички положителни фактори за установяване на по-добри отношения с Европейския съюз. Доклада след това се спираме върху основните принципи на един подобен стратегически диалог. Най-важно в случая е да не забравяме някои от основните полуки, които си извадихме в рамките на работната група високо равнище, където беше разрешен конфликтът около ядната програма на Иран. Тоест трябва да има реципрочност и равнопоставеност. Отношение на попечителство към Иран не могат да дадат добри резултати. Други области, в които може да има по-добри е, подобряване на отношенията отвъд традиционните търговски отношения, са въпросите свързани с енергийната сигурност за нас тук в Европейския съюз, но и други области, като е, прехвърлянето на технологични познания, по измененията е, в климата, опасното на околната среда. Това са области, в които Иран си дава сметка, че сътрудничеството в Европейския съюз ще има своите оплаки. Разбира се, има и области, в които имаме несъгласия има елементи и области, в които Иран има критики към Европейския съюз и Европейския съюз има критики към Иран. Тези въпроси не бива да бъдат пренебрегвани, но за да може те да бъдат разрешени или поне в някаква степен да се стигне до общо е, съгласие, че, не сме, че не липсва съгласие по тези въпроси, те трябва да бъдат разгледани в един много по-общ контекст и в една рамка, която надхвърля най-високото политическо равнище. Ето защо предлагаме създаването на редица работни комисии с участници на държавни служители и технически експерти от двете страни, които да се занимават с технически въпроси, а не всичко да е въпрос на политически преговори на най-високо равнище. Имам и съвместни притеснения в областта на регионалният, в положението в региона, например, отношенията, положението в Афганистан и кръвата гражданска война в Сирия, където Иран е едно от действащите лица и в дългосрочен план, ако искаме да бъде разрешен конфликта в Сирия, неизбежно трябва да се приеме факта, че Иран трябва да участва на, на, на масата на преговорите. Не винаги сме се споделяме посетата на Иран по тези конфликти, но за да могат те да бъдат разрешени, пак повтарям, Иран трябва да участва в преговорите и за целта трябва да се разговаря с Иран, а не просто да се говори на Иран. Това според нас са някои от основните области, в които може да се постигне сътрудничество и да се разрешат въпроси, по които към момента има по-скоро конфронтация, отколкото сътрудничество. И последващ е, Едно последствията на случващото в региона са беженските потоци на бягащите от гражданската война и насилието. За пореден път се убеждаваме, че като си има какво се случва в региона, Иран и Европейския съюз до голяма степен са засегнати по един същи начин. Тоест, случващото се в региона не засяга само Иран. Иран не е единственото действащо лице, но това са събития, които пряко засягат и Европейски съюз. Ето защо е от наш стратегически интерес да имаме постоянен, стабилен диалог да с всички действащи лица или поне да бъдем в състояние и да повлияем по някакъв начин на а, конфликтите, от които ние сме пряко засегнати. Благодаря ви. Uh, мистер Хауит, рапортер is not here with us. Um, Господин Хауит, докладчикът ни не е сред нас. We have colleagues, coordinators, the coordinators. Координаторите ни дали са тук? Господин Преда, искате ли да кажете нещо по темата? No, okay. Mr. Tanok. Nope. Господин Танък също не. Някой друг? Мистер Питела. Господин Питела. Мистер Бугнер. Oh, uh, thank you. Um, I see some deficits in the Първата ви. Според мен в този доклад има някакви пропуски. Така, например, на страница 17 се твърди, че търговията ще подобри живота на гражданите в Иран. Но аз опасявам, че ще се случи точно обратното. Защото гвардията на революцията първо е първите, които ще бъдат подетелствани от печалбите от търговията. Така че, може би трябва да бъдем по-внимателни тук. Може би мнението ми наистина е прекалено песимистично, но все пак има такава опасност, така че нека да имаме преди този факт точка четвърта на страница 18 се говори за въпроси свързани с околната среда. Тук основната истинската катастрофа, и да да прочета, че това е истинска катастрофа, около езерото Холмия е напълно пренебрегнато в доклада. По въпроса за ядрената безопасност, всъщност вече има сътрудничество между Иран и западните страни. Така че смятам, че докладът трябва да бъде подобрен и трябва да бъде задълбочен в някои отношения. Благодаря ви. И аз много ви благодаря, господин Бощинаро. Short... Благодаря ви, господин председател. Имам два кратки коментара, които са и притеснения. Първо, трябва да обърнем внимание на ролята, която играе Иран в сирийската криза. И за добро, и за лошо. Трябва да имаме предвид, че всякаква възможност творчество с Иран трябва да избегне възможността и да им обясним, че ако Иран доведе до влушаване положението в Сирия, това ще влуши отношенията ни с страната. На второ място, очевидно, че има се по-силна концентрация на въоръжение в ръцете на Хезбола. Тези боеприпаси в момента прекосяват Сирия. Ако те не са попаднат в ръцете на Хезбола и достигнат много високо опасно равнище на въоръжаване, има опасност да се стигне до широко мащабен военен конфликт сред редица регионални сили. Това е много сериозен проблем, трябва да сме наясно с него. Трябва да го обсъдим честно с Иран по-добре, отколкото да се заплощаваме с иллюзии. Трябва да обсъждаме прагматично всички тези много конфликтни въпроси. Благодаря ви. Някой друг иска ли думата? Ами, изглежда, че не. Господин Парси, имате думата. Благодаря ви. Ще върнем въпрос на търговията и фактът, че от нея ще бъдат облагодетелствани най-вече революционната гвардия, мисля, че това е много опростен, опростен виждане за това, което се случва в Иран и за евентуалните економически облаги от търговията. На второ място, други примери за държави, които бяха засегнати от строго ембарго, показва, че репресивният апарат на съответният режим е последният, който може да бъде засегнат от някакви економически санкции. Ако погледнете какво се случи в Ирак през 90-те години, стана ясно, че колкото и да ги изтискахме, всички пари, които бяха в ръцете на Сада Хусейн и неговото правителство, си остана в ръцете на репресивния апарат. Така че, специалното цялото ми уважение, каквото и ние да направим, режимът ще продължава да се облагодетелства от търговията. Но ако подобрим ние търговските си отношения, това ще е по-добре за всички граждани. То ще има по-малко безработица, ще има подобряване на економическо състояние на гражданите като цяло и ще има възможност за друго равнище на, на връзки с страната, което е не само политически, но да има економическо въздействие. Дали това значи, че неизбежно Иран, Иран ще започне да споделя някои от нашите мнения? Дали, дали населението на Иран автоматично ще стане по-европейско настроено? Не, няма никаква гаранция. Но е фактът, че изолирането към момента по никакъв начин не е облагодетелства никой, което ние подкрепяме. Така че може би е крайно време да променим малко стратегията си, да разгледаме различни възможности за взаимодействие с различни групи. И се надявам по този начин също така да стане по-отворено иранското общество за самото население. А по въпроса за езерото Умия, да, можем да го споменем. Това наистина е огромна екологична катастрофа, но а, има и други подобни. Действително, това е една от най-медитизираните економически а, бедствие, а, извинете, екологични бедствия, защото е тъжно да се гледа как изчезва едно езеро. Но други проблеми в Иран са, например, свързани с а, водата не се рециклира. А в една страна, където има много несигурен притоци на вода в а, екосистемите и фактът е, че има неустойчиво градско планиране. Така че има редица структурни проблеми, които съществуват в страната, но които вече достигат до кулминацията си в някои градове в страната има сериозен недостиг на вода и все повече тези градове зависят от сезонните дъждове и чисти просто се надяват, че ще има достатъчно вода до следващата зима, например. Така че, да, езерото Умия е важен въпрос, но има и много други по-съществени структурни проблеми. Например, технологиите в посъл на опазването на околната среда, разработени в Европа, например, ще могат да подействат много сериозно Иран като цяло. А сега по отношение на ролята на Иран в Сирия и Хезбола. Да, основната идея тук не е да отричаме, че има много съществени сили в региона, които смятат, че други сили да допринасят за стабилизирането на въпроса. За нас е важно да има стратегически и стабилен диалог с Иран и за целта трябва да вземем предвид това, което те смятат за, твоите, за своите национални стратегически интереси. Това не значи, че ние приемаме тяхната гледна точка или ще отстъпим пред тях, но трябва да се дадем сметка, че има а, обяснение на действията им и това обяснение не е, че просто искат да ни дразнят. Обяснението е свързано с тяхното възприятие за тяхната сигурност и за това как смятат, че тяхната сигурност е поставена под заплаха. Пак казвам, не бива да сме съгласни с а, тяхната логика, но поне трябва да си дадем сметка, че тя съществува. Затова е казвам, че имаме нужда от а, диалог между равнопоставени, а не да се държим покровителствено с тях. Ако а, чисто и просто ги получаваме какво трябва да променят и какво не е вред при тях. И мога да ви кажа, че по никакъв начин няма да проработи подхода ни, защото те не смятат, че са достатъчно слаби, за да им се чете конско и да им се обяснява как трябва да се държат. И това е една от основните ни булки от а, съвместният а, цялостен план за сътрудничество, с който беше постигнато ядерното споразумение. Докато не е, ги възприемем като е, равнопоставени партньори и докато не приемем техните, тяхната логика, нямаше как да се постигне напредък. Напредък се постигна само когато се приложи принцип на пълна реципрочност. Няма причина да смятам, че същия подход не може да бъде приложен в други области. Няма нужда отново да откриваме топлата вода. Много ви благодаря. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ни ред, а именно съвместен общата дебат за споразумението за партньорство и сътрудничество с Туркменистан. Нашият докладчик е госпожа Рамона Николе Манеско. Продължаваме обсъждането на това споразумение. Бяха внесени 186 изменения, след което има и искания за отлагане на ратификацията на споразумението за партньорство и сътрудничество. Разбирам, че докладчикът е успял да постигне споразумение за докладчиците в Сянка за евентуален изход, а именно да бъде изготвен нов доклад, в който да се поставят реалистични критерии, които трябва да бъдат покрити преди да даде своето одобрение парламента на споразумението. Сред нас е представител на Европейската служба за външна дейност, който след малко ще вземе думата. Сега давам думата на госпожа Манеско, за да представи своя доклад. Fortunately, <laughs> thank you, Chair. Uh, first of all, I would like to благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на секретарията на Комисията по външни работи, както и на докладчиците в Сянка за доброто ни взаимодействие и за съвместната ни работа. Благодаря и на представителите на Европейската служба за външна дейност, Информацията, която ми предоставиха, както и помощта им, бяха от голямо значение по време на работата по този текст. Членовете на Европейския парламент взеха своето решение на заседанието на докладчиците в Сянка. Ние сме готови да продължим да работим за подобряването на положението с правата на човека в Туркменистан като имаме предвид големите усилия, които положи Европейската служба за външна дейност по време на работата по този текст. Както казахте, господин председател, колегите вече внесоха своите предложения за изменения, проведоха се и първи разисквания с специалния представител на Европейския съюз, господин Буриан. След срещата ми с докладчиците в Сянка се очерта ясно мнозинство – за не се очерта ясно мнозинство за даването на съгласие. Затова взехме мъдрото решение да изискаме от бюрото на Комисията по външни работи да обмисли моето предложение за временно спиране на работата по това предложение за резолюция, докато се сформира консенсус в Комисията по външни работи. Така ще можем да гласуваме в подкрепа на споразумението за партньорство и сътрудничество. Това е ясната позиция на всички политически групи. Те са за това споразумение, но трябва да гласуваме за него при конкретни специфични обстоятелства, които да благоприятстват реформите в Туркменистан. Искам да се приложи отделна процедура, така че парламентът да изрази своята позиция по споразумението. Нека излезем с междинен доклад. Съгласно член 92, точка 3 от, 99, извинете, точка 3 от правилника за дейността. В един такъв междинен доклад ще можем да поставим акцента върху някои ключови елементи, по които се споразумяхме с докладчиците в Сянка, като например призив към туркменските власти да работят за върховенството на закона, правата на чове и правата на човека, ще настояваме също така и за механизъм за наблюдение, в рамките на който да се предоставя информация на парламента от СВД и от комисията. Ще настояваме и за започването на процедура по откриването на пълноправна пълноценно функционираща делегация на Европейския парламент в Ашгабад, от която според нас ще има голяма полза. Ако парламентът приеме резолюция възоснова на междинен доклад, то тогава Комисията по външни работи периодично ще може да прави оценка на изпълнението на критериите. Ако установим, че е постигнат достатъчен напредък, ще можем отново да открием процедура подаване на съгласие, при която ще има шанс да се стигне до положителен вод за споразумението за партньорство и сътрудничество. Ще изчакаме решението на бюрото на Комисията по външни работи, което вероятно ще бъде взето днес. Секретариатът вече е изпратил писмо на докладчиците в Сянка, така че всички сме добре информирани. Ще си взаимодействам тясно с докладчиците в сянка по време на работата по същество, по съдържанието на междинния доклад. Искам да изтъкна също така и постоянните усилия на представителите на Европейската служба за външна дейност в взаимодействието им с компетентните органи в Туркменистан. Трябва да признаем постигнатия вече напредък. можем да дадем положителна оценка на факта, че Туркменистан вече прие национален план за действие за правата на човека за периода 2016-2020 година. Този план бе прият с помощта на експерти от ООН. Приемането му е знак за волята на Туркменистан – той е повод за надежда, за допълнителни действия от страна на компетентните органи в страната. Надявам се, по време на заседанието на Бюрото на Комисията по външни работи в разширен състав днес да бъде взето окончателно решение. С удоволствие ще продължа да работя заедно с докладчиците в Сянка и с Европейската служба за външна дейност, така че да постигнем напредък и да гласуваме за сключването на споразумение за партньорство и сътрудничество с Туркменистан. Благодаря. Съгласно правилата, сега е ред да се изкажат на докладчиците в сянка. Сред нас е само един докладчик в сянка, господин Бетини. Искате ли да вземете думата? Имате думата, господин Бетини. Eh, grazie Presidente, io vorrei ringraziare la relatrice Manescu perché davvero... Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата госпожа Манеско. Тя се намираше в доста затруднено политическо положение, свърши отлична работа не само благодарение на способността и за постигане на компромиси, Нещата са прости. Искаме да се сключи споразумение за партньорство и сътрудничество но даването на съгласие от наша страна трябва да е обвързано с изисквания за конкретни стъпки за подобряване на положението с правата на човека. В Туркменистан продължава да има огромни пропуски в това отношение. Има огромни пропуски по отношение на свободата на печата и гражданските свободи. Туркменистан заема едно от последните места в международните класации в тези области. Опитахме се да постигнем напредък. Крайна сметка постигнахме споразумение, и излязохме със сравнително просто решение – Туркменистан трябва да си постави конкретни цели, чието реализиране да може да бъде и подложено на проверка. Не искаме от страната да реши всички свои проблеми, трябва да сме реалисти, но трябва да изискаме от Туркменистан да постигне конкретни цели, например да приеме определени законопроекти ще трябва да изискаме от страната конкретни, реалистични, реално постижими цели. Не бива да изискваме от Туркменистан кой знае какво. Трябва да се постигнат някои конкретни цели, които да подобрят живота на хората. Не бива да поставяме всичко на карта. Трябва да разработим план, който наистина да може да бъде реализиран. Напълно съм съгласен с предложеното от докладчицата. Надявам се, че ще можем да приемем предложената от нея процедура. Надявам се, че всички ще си поставим за цел да постигнем реални резултати. Надявам се също, че ще можем да осъществим и посещение в Туркменистан. Не е ясно какъв ще е точно графикът на работа. Надяваме се обаче да започнем колкото се може по-бързо, за да постигнем и колкото се може по-бързо желаните цели. Благодаря, господин Месерич. Благодаря, господин председател. Извинявам се на докладчицата за това, че не присъствах още в самото начало на разискванията. Но знам много добре каква е позицията ни, тъй като вече обстойно я разисквахме по време на срещите си. Подкрепям решението, взето от докладчицата. Има нещо, което трябва да бъде изяснено, но тази задача по-скоро се пада на бюрото, което предстои да заседава в разширен състав. Наименно Въпросът за това дали междинният доклад трябва да е отправна точка за по-нататъчните ни разисквания или ще трябва да изготвим съвсем нов текст. Но това е по-скоро въпрос от техническо естество. Основният въпрос е да не се блокира постигането на съгласие за сключването на споразумението за партньорство и сътрудничество. Искаме разумен напредък, както по отношение на върховенството на закона, така и по отношение на правата на човека страната. Тук трябва да формулираме постижими цели, така че да очертаем посоката, в която бихме желали да поеме целият регион. В случая говорим само за Туркменистан, но Туркменистан е важна държава, тъй като тук в момента трябва да подходим най-предпазливо. Има и още един чисто политически въпрос – Моята група обмисля най-добрите възможности за участието на Венецианската комисия в процеса на изработване на изменения на Конституцията на страната. Според нас е необходимо Венецианската комисия да направи своя анализ. Би ми се искало всички тук в комисията да помислим какви са най-добрите възможности за нейното участие. Напълно споделяме становището на докладчицата, приемаме взетото от нея решение. Тя може да разчита на пълната ни подкрепа в бъдеще. Едуард, имаш думата. Благодаря, господин председател. Две кратки бележки. Първо, благодаря на докладчицата за усилията им за постигане на напредък по този текст. Благодаря и, и за творческия подход към работата. Обеден съм, че влизането в сила на споразумението за партньорство и сътрудничество с Туркменистан ще отключи пълния потенциал на двустранните ни отношения, ще даде на Европейския съюз по- ефикасни инструменти за въздействие върху страната. Сега е важно да продължим да си взаимодействаме с Туркменистан на политическо ниво. Европейският парламент трябва да следи обстановката в страната. Не бива да допускаме същите грешки, които допуснахме преди години, когато буквално приспахме това досие нямаше възможност за създаването на делегация на Европейския съюз на територията на страната. А работата на тази делегация е важна с цел наблюдение на обстановката и насърчаване на между личностните контакти. Сега давам думата на ръководителя на отдел Централна Азия в Европейската служба за външна дейност. Благодаря, господин председател. Както всички знаем, двустранните отношения между Туркменистан и Европейския съюз са уредени в преходно търговско споразумение, сключено през 1998 година. С други думи, Настоящият формат, с който разполага Европейския съюз за обсъждане с страната на правата на човека и на политическите промени, е много ограничен. Затова искаме да постигнем напредък по ратифицирането на споразумението за партньорство и сътрудничество. То ще ни даде възможност да се ползваме с важна платформа. Споделяме вашата загриженост във връзка с положението с правата на човека в страната. Споделяме тази своя загриженост на всички нива. Споразумението за партньорство и сътрудничество ще е един, единственото правно основание за усъвременяване на формата на взаимодействие с Туркменистан. То е единствената възможност за положителни промени в страната. Върховният представител и заместник-председател на комисията откликна на искането на парламента за споделяне на информация за диалога в областта на правата на човека. Миналата година СВД проведе около 15 срещи с вашия секретарят, с докладчиците ви и докладчиците ви в Сянка, както и с почти всички политически групи, с цел предоставяне на актуална информация за положението с правата на човека в Туркменистан. Бе проведена и видеоконференция в навечерието на междупарламентарния диалог с Туркменистан. Тя бе проведена в края на 2015 година. Проведохме и среща с подкомисията по правата на човека в рамките на диалога по правата на човека през 2015 година. Направихме същото и тази година. Европейският парламент участва в информационни сесии с участието на гражданското общество. Предоставяме и конкретна информация по отделни случаи на изчезнали хора, както и на задържани в туркменистански затвори. Както се опоменава в писмото на върховния представител и заместник председател на комисията Могерини до вашия председател господин Брок, СВД възнамерява да предоставя конкретна информация за правата на човека и в навечерието на подготовката на новата стратегия за правата на човек. Бе планиран подобен обмен на информация в навечерието на предстоящото този месец посещение в Туркменистан. За съжаление, това посещение бе отложено. Готови сме да проведем този разговор с вас когато това е удобно за вас. Бе упомената Венецианската комисия и нейното участие в изготвянето на новата конституция на Туркменистан. Този въпрос бе повдигнат и обсъден в рамките на годишния диалог по правата на човека, проведен в Брюксел на 17 май. Заместник министърът на външните работи господин Хаджиев подчерта, че Туркменистан приветства участието на всяка една организация в областта на правата на човека, в разработването на новата му конституция. По въпроса за откриването на делегация на Европейския съюз в страната и друг път сме изтъквали, че подкрепяме създаването на пълноценно функционираща такава. Разбира се, обаче, за целта е необходим и съответният бюджет. Липсата на такъв до момента ни лишаваше от възможността да открием делегация на Европейския съюз в Туркменистан. Продължава да има бюджетни ограничения. Надяваме се на вашата подкрепа в това отношение. Продължава да действа службата ни за връзка в Ашкабад. Имаме и акредитиран посланник, който се намира в Анкара. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Давам думата отново на докладчицата госпожа Рамона Манеско. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които участваха в разискванията. Наистина, много обстойно разискахме споразумението за партньорство и сътрудничество, както и необходимостта да дадем своето съгласие за сключването му. Както обясниха съдокладчиците ми, господата Кукан и Тойфел, това споразумение е единственият инструмент, който ще е с задължителен характер за компетентните органи в страната. За това искаме да дадем своето съгласие. Моите колеги, докладчици в Сянка, с право изтъкнаха, необходимостта от по-активни усилия от страна на Туркменистан в областта на правата на човека, върховенството на закона и провеждането на реални реформи. Не искаме да блокираме процеса, не искаме да правим крачка назад. Искаме единствено и само да помогнем, да дадем израз на пълната си подкрепа и на готовността си да се ангажираме на политическо ниво. Затова и постигнахме компромисно решение, именно да се изготви междинен доклад по член 99 от правилник. Смятаме, че така въпросът ще продължи да е сред приоритетите ни, сред основните теми, които разискваме. Искаме да продължим работа по този проект, тъй като искаме колкото се може по-скоро да дадем съгласието си за споразумението за партньорство и сътрудничество. Така ще можем да подкрепим Европейската служба за външна дейност в усилията и за установяване на сътрудничество с Туркменистан. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Манеско. След днешните разисквания е ясно, че ще представим предложението на бюрото, което на заседанието си е в разширен състав ще вземе необходимото решение. Ще бъде сезирано с искане за временно преустановяване на процедурата подаване на съгласие и откриването на нова процедура. Приключихме по тази точка. Сега преминаваме към точка 19 от дневния ред. Стратегическо съобщение стратегическа комуникация на Европейския съюз за борба срещу пропагандата срещу Европейския съюз от страна на трети страни. Това е една много актуална тема, като се има предвид настоящото положение с комуникацията в световен мащаб, най-вече комуникацията по интернет. Докладчик по тази тема е госпожа Фотига. Тя ще ни представи и по-подробно доклада. Това ще е първата размяна на мнения по темата. Според мен сега е моментът да започнем работа по тази резолюция, да работим по проблеми като дезинформация и хибридни заплахи, пред които сме изправени по отношение на отношенията с Русия, с източните ни партньори, положението в Украина и неодавнашния референдум в Холандия. Имаше много дезинформация във връзка с поразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина. Дезинформация, разпространена в публичното пространство. Затова и трябва да застанем на по-силна позиция. Ако искаме да постигнем това, трябва да признаем, да се опитаме да разберем техниките, които прилагат противниците ни. В Европейската служба за външна дейност е създадено специално звено за борба срещу антиевропейската пропаганда. Мисля, че за парламента това е една добра възможност да изложи своята позиция, да излезе със свои предложения за по-ефикасна борба срещу подобна пропаганда, която едновременно да допринесе за укрепването на върховенството на закона, демокрацията и правата на човека. Думата има нашия докладчик, госпожа Фотига. Господин председател, благодаря ви за дадената дума. Е, изцяло съм съгласна с вас. Това е изключително важна тема. Благодаря на бюрото за това, че ми позволи да изготвя този доклад по собствена инициатива. Благодаря на всички, които ми помогнаха при изготвянето на тази първа версия на доклада. Благодаря на секретарята на комисията АФЕТ и най-вече на госпожа Каминска. Благодаря и на представителите на външната служба, на Силвия Мазата, на Чарлз Портман, който пряко отговаря за противодействието на всяка комуникация срещу Европейския съюз. Това беше малък отдел, създаден от господин Портман с цел противодействие на стратегическата комуникация, изпращана от Руската федерация. Вследствие на присъединяването на Крим. Бих искала да започна с следните думи. Относно естеството на заплахата, срещу която е изправен Европейския съюз, да не забравяме, че за нас най-голямата заплаха идва от изток, от Руската федерация и стратегическата комуникация, която започна след кризата в Естония. Така се стигна до създаването на някои институции. Последваха някои други инциденти, възникнаха други важни фактори, като войната между Русия и Грузия, присъединяването на някои територии. опитите за придобиване на част от територията на Грузия, което в последствие доведе до анексирането на Крим. Имаше и нови фактори, които бяха признати от международните организации, а именно заплахата, идваща от юг. Дестабилизацията от Маракеш до Бангладеш. И най-вече терористичната заплаха, идваща извън е, територията на Европейския съюз, от съседни нам държави и а, от територията на Европейския съюз. Борбата с Ислямска държава, с Алкайда и така нататък също са важни фактори. Естеството на тази заплаха е такова, че Тя не засяга само съседните на Европейския съюз държави. Границите са толкова размити, че територията на Европейския съюз и европейските държави са под заплаха. Необходимо е да опишем, да признаем и да разберем многопластовия аспект на тази заплаха, свързано с стратегическата комуникация. Много често целта на стратегическата комуникация е да се накърнят специални характеристики на дадена държава членка или на съответния обект на пропаганда. Относно руската пропаганда, пропагандата на Кремъл. Представители на политическите партии на Европейския съюз, които присъстваха на форума миналия месец, заявиха, че предпочитат да се посочи ролята на Кремъл. Когато говорим за стратегическа комуникация обаче, ние трябва да се борим с държавните и с неправителствените групировки, като например с Даеш, което означава, че водим несиметрична война. В случая с Украина, държавата подкрепи хибридната война. Положението беше изключително сложно. Трудно беше да има структуриран отговор, защото доста новаторство се вложи в пропагандата. благодарение на коментарите на докладчиците в Сянка, и благодарение на приноса на господин Ежип, успях, според мен, да изготвя добра първа версия на доклада. Темата е изключително сложна Тя отразява доста коментари. Като преди да се изпрати първата версия на секретарията, вече се говореше за доклада в Спутник. Това ви дава представа за борбата, която трябва да водим. Of, of... Смятам, че много политици, основно тези в старите държави членки, споменаха колко е травмиращо млади граждани на техните държави, те искат да се присъединят към редиците на ИДИЛ с намерение евентуално да се върнат на територията на тяхната държава, за да а, действат против интересите на собственото си общество. Това предизвика голяма травма, осъзнаването на този факт. което изискваше от своя страна да определим инструментите, способите и начина на действие, за да може да противодействаме колкото се може по-ефективно. Бих искала също така да отбележа огромната стъпка напред – която направихме в това отношение благодарение на латвийското председателство. Бяха упоменати конкретните стъпки, които трябва да бъдат предприяти. Съобщението за съвместната рамка – издадено от върховния представител, също е важна стъпка в правилната посока. С нетърпение очаквам коментарите на докладчиците в Сянка. Очаквам да работим ефективно, в добро сътрудничество, защото според мен темата изисква да се намери истински консенсус за да може да се справим с тази реална и огромна опасност за европейската територия. Благодаря, госпожо Фотига, казва председателя. Моля следващите оратори да се придържат към изказвания от две минути. Господин Онгоряно е пръв. Заповядайте от НП. Благодаря, господин председател. Нека най-напред да благодаря на докладчика за отличната работа. Като изходна точка, според мен, трябва да вземем предвид решението на съвета и по-специално заключението от март 2015 година, както и регионалната стратегия за Сирия и за Ирак. Очевидно е, че освен липсата на достатъчно средства, а, ние сме извършили добра работа. Това, което трябва да бъде отразено в доклада е естеството на пропагандата. А именно да се отбележи, че пропагандата започва отвъд европейските гра... граници и е насочена към обществеността в Европейския съюз. Друг въпрос е как в един и същи документ да разглеждаме пропагандата на Русия и тази на Ислямска държава. Това са просто две лица на един и същи проблем. Това е погрешна информация, която има за цел да подкопае демократичните ценности и институции. Системната пропаганда води до радикализация и унищожава животи и европейския начин на живота. Това е основният подход и той ще бъде отразен в измененията, които ще внеса съвсем скоро. Очаквам с нетърпение съвместната работа с госпожа Фотрига и останалите колеги. Благодаря ви. За сега това е от мен. Благодаря ви, господин Пройнт. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да поздравя госпожа Фотига. Къде е тя? А, ето я. Та, благодаря ви за структурирания доклад за противодействие с пропагандата и невярната информация, разпространявани в Европейския съюз. Преди да навляза в подробности по проекта доклада, Позволете ми а, да а, спомена, че се нуждаем от съвместно определение за пропагандата. През 30-те години имаше специален отдел и специален пост при нацистите, който се наричаше Пропаганда Министериум. Целта на този отдел беше да разпространява информация, която според нацистите е, е била вярна и се наричала пропаганда. Така започва да се разпространяват слухове, идеи, погрешна информация, за да се помогне или да се попречи на държавата, като се е, повлия или по-скоро като се манипулира общественото мнение. В САЩ е, създадоха собствен инструмент в това отношение, което по време на студената война и на съветската хегемония възприеме малко по-друго име. Държавният отдел финансира информация, насочена към западните демокрации. Като целта е западните ценности да се продават на държави, в които е имало цялостен контрол върху информацията. След това се появи термина комуникация, който позволи чрез телевизионните канали информацията да се разпространява и отвъд границите. Конкретно по доклада имам няколко резерви, които ще споделя с вас, ако позволите. Не ми харесва да се смесва пропагандата на Русия с тази на Даеш. Не трябва това да се прави в един доклад. Съвместна оценка за това, което прави Даеш или ИДИЛ, а, трудно е да се прави такава, защото това не е държава, за разлика от Русия. Как ще вкараме тези две единици под един знаменател. Не мисля, че това е продуктивно. Несъмнено, в различните части на Европейския съюз влиянието на руската пропаганда е различно. Полша може да бъде обект на повече пропаганда, отколкото Португалия, например. Така че трябва да намерим език, който да бъде приложим към всички държави в Европейския съюз, а не само към държавите членки, които имат общи граници с Русия. На следващо място, важно е да се направи разграничение между това, което аз наричам лоша пропаганда и добра информация. На трето място, нуждаем се от инструменти, които да ни позволят да разберем до каква степен тази пропаганда а, намира корени в обществеността, тъй като към момента не можем да знаем колко хора гледат, слушат, четат а, новини, които са в полза на Кремъл. Може да се окаже, че в различните ведомства на различните държави членки този тип пропаганда, чието съществуване аз не отричам, не ме разберете погрешно, че тази пропаганда бива засичана, но едва ли някой в тези ведомства прави нещо по въпроса. И на последно място. Не бих искал да се отказвам от задачата, с която сме се взели, просто бих искал да получим по-подробна информация преди да започнем да говорим за нещо, което може да представлява или да не представлява значителна заплаха за Европейския съюз. Благодаря, господин Остравичиус. Благодаря, господин председател. Знаем, че многократно повтаряната лъжа се превръща в истина. Така че това е част от действителността. И по този начин попадаме в нови капани. Всички сме свидетели на хибридната война, която се води. Не можем да го отречем, това също е част от действителността. Един от най-важните способи на хибридната война и най-вече от, на първите етапи на хибридната вода, война извинете, е пропагандата – Пропагандата е насочена към някои конкретни социални групи, територии, държави и хора. Доклада по собствена инициатива, изготвена от колегата Фотига, почива на солидна основа. Добре е този доклад да бъде прият. Като аз ще направя някои първоначални предложения, за да видите как виждаме ние нещата. Документа обаче си е добър и добра основа, с която да работим. Колеги, пропагандата не познава граници. Или за да използваме по-различни думи, не всеки един пациент си признава, че е заразен. Чух германския колега, който каза, че може би държавите, които имат общи граници с Русия, са по податливи на пропаганда. А, от Австрия сте. Извинете, извинете. Тогава няма да имате такова отношение към следващия ми коментар. Германския народ може да познава историята на Лиза, което е едно малко момиченце, за да разберете до каква степен обществената нагласа е от значение за Москва. И това е само един пример. Така че нека да не подценяваме заплахата, както и вредите от пропагандата. Размерът на държавите не е от толкова голямо значение. Та по доклада иска ми се да поставим в по-голяма степен акцента върху необходимото ефективно сътрудничество между Европейския съюз и НАТО. НАТО е съюзник по отношение на отбраната. Той ни позволява да защитим ценностите на Запада, начина ни на живот. Имаме сходни цели, въпреки че те почиват на различни инструменти. Та в случая с сътрудничеството ни в това отношение не смятам, че има какво да се добави. Дейностите, насочени срещу пропагандата, идваща от враждебни държави, трябва да получи подкрепата на държавите и на Европейския съюз. Държавите членки трябва да подобрят възможността си да анализират поступилата информация, за да могат да взимат адекватни решения във връзка с постъпващата информация от враждебно настроени държави. Така ще могат да предприемат и по-адекватни мерки. И накрая, бих поставил акцента в по-голяма степен върху съседните държави. Трябва да работим с тези държави, които са засегнати в по-голяма степен и които страдат в по-голяма степен от този тип информация. Смятам, че това е немалка част от държавите. Ние вече подкрепяме някои от нашите съседни държави. Трябва да работим в по-добро сътрудничество с тях, да разработим съвместни програми и да обменяме информация. Поздравления още веднъж към колегата Фотига. Тя наистина е положила огромни усилия, за да се занимае с темата. Искрено се надявам, че този доклад няма да бъде последната стъпка, която предприема Европейския съюз за да противодейства на пропагандата в нашите общества. Благодаря, госпожа Ханс. Ich möchte mich auch zuerst äh, bei Frau Kollegin Fortiga също искам първо да благодаря на колегата госпожа Фотига, тъй като докладът ти е добра основа за по-нататъчните ни разисквания. Искам също така да благодаря на Федерика Могерини и на работещите в отдел стратегическа комуникация, тъй като те са вече една крачка пред нас. В разговорите си с Европейската фундация за демокрация те поставиха основата на нови разисквания за борбата срещу антиевропейската пропаганда. Господин Фройнд се спря върху един много важен въпрос, а именно опита на европейския континент с пропаганда, която преследва зловредни цели. Имаме немалко опит с подобна пропаганда. И именно поради това, сега, когато сме изправени пред нови заплахи, трябва да реагираме интелигентно. Според мен, би било разумно действията ни в отговор на пропагандата на Даеш или Ислямска държава да се отличават от действията ни в отговор на руската пропаганда, на пропагандата от страна на Кремъл. Според мен, пропагандата на Кремъл съвсем съзнателно е насочена срещу Европейския съюз, срещу стабилността в Европейския съюз. За разлика от господин Фройнд, не смятам, че тази пропаганда е насочена предимно към източноевропейците. Според мен вече от много време насам целта на тази пропаганда е преди всичко и съвсем съзнателно Русия да бъде представена в доста по-различна светлина от тази, в която заслужава да бъде представена. Ако прочетете изказванията на Путин пред руската дума, то ще видите, че в едно от тях той признава, че е почитател на Гьобелс. Това ме потреса и оплаши. Откакто прочетох това изказване, изцяло се промени отношението ми към кремълската пропаганда. Според мен от нея страдат и руските граждани. Първото, което според мен трябва да предприемем е да осъзнаем в какво се състои пропагандата. Европейските граждани трябва да осъзнаят, че става дума за опасни тенденции, за тенденции, които са заплаха за демократичните ни системи системното обвързване на пропагандата с медии, които разполагат с много добри средства като Спутник и други обслужва националистически, антиевропейски сили. Трябва да гледаме на всичко това като на заплаха. Какви действия да предприемем в отговор на лъжи, на теории, на конспирацията, на стратегии, прилагани съзнателно, за да сеят несигурност. При всички положения не бива да разпространяваме насрещна пропаганда. Трябва да разпространяваме добра информация, да заложим на добрата журналистика. Според мен Европейският съюз може да предприеме такива действия, просто трябва да го поиска. Благодаря на колегата Хармс, колегата Щетина. Aha, sorry. Once more. Děkuji za slovo, pane předsedající. I já se připoju k díkům paní Fotiga, poněvadž благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата, госпожа Фотига. В текста си тя предлага концепция. Добре е, че в текста толкова обстойно се анализира Русия. Господин Остревичев каза, че Русия води хибридна война. Въпросът обаче е срещу кого? Срещу кого води Русия хибридна война? Отговорът е срещу нас, срещу Европейския съюз. Пропагандата на Русия, основаваща се на лъжи, преследва една единствена цел, а именно да унищожи Европейския съюз. Русия разполага с много ефикасни оръжия. Пропагандата е много по-ефикасна от ракетни системи или танкове. Трябва да и се противопоставим. В последните пасажи на текста се заявява, че Европейският съюз не предприема достатъчно силни действия в отговор на действията на Кремъл. Преди време госпожа Могерини получи инструкции от съвета. Съветът я инструктира да създаде екип, който да противодейства на кремълската пропаганда. Госпожа Могерини изпълни това искане. Създаде екип, състоящ се от осмина души. Осем човека следва да се борят срещу подкрепата в размер от милиони, която предоставя Русия на Russia Today, на Спутник, на интернет троловете и на всички други, които се включват в постоянната пропаганда на Русия, основаваща се на лъжи. В доклада с право се заявява, че Никога не бива да забравяме за въпроса за финансирането. Ако искаме да удържим победа в тази информационна война, трябва да се противопоставим успешно, а това струва пари. Господин Мамикинс от името на социалистите. Thank you, thank you very much, uh, dear chairman. Много ви благодаря, господин председател. Скъпи колеги, най-напред бих искал да ви попитам. Често ли ми се случва да четете или да гледате руски медии. Ако го правите, съдържанието, което се разпространява тези медии, по някакъв начин променя ли вашето мнение? Отговорът според мен е очевиден. Говорим за определени групи от европейски граждани, които редовно четат тези медии или гледат руски телевизии. Защо нищо не се казва за тях в този проект доклад? В кои държави живеят, кой е родният им език и т.н. Мога да ви дам пример с една група в моята родна страна Латвия. Близо 50% от населението на Латвия имат статут на бивши граждани на Съветския съюз, нямат друг статут, друго гражданство. Те не могат да участват нито в парламентарни, нито в местните европейски избори. 25 години те нямат право да участват в избор. Това показва до каква степен функционира демокрацията в наша страна. И въпросът ми е следният. Защо такава голяма част от населението на една европейска държава няма право да гласува дори и на местни избори. Това не е проблем, на който предизвикал Пита, Путин, извинете. Това е проблем, който съществува в страната вече повече от 25 години. И затова тези хора вярват повече на руските медии, отколкото на местното правителство. И този един единствен пример ни показва, че трябва да се случим не върху някакъв, някаква абстрактна борба срещу пропагандата, а да решим конкретните проблеми на тези хора. Благодаря ви do има gospodin Jurek. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chcę e, pogratulować. E, благодаря. Искам преди всичко да благодаря на госпожа Фотига, да я поздравя за тази чудесна инициатива. Може да си зададем един и същи въпрос, но да сме на различни мнения за това какво трябва да отстояваме, за кои интереси да застанем и как да ги защитим. Трябва да припомним в доклада за това, че компетентните органи в Русия се опитват да скрият пропагандата, която провеждат. Въпреки това е явно, че геополитическата им ориентация напомня за тази на Съветския съюз. Явно е също така, че в руското общество няма равенство. Нямаше равенство в обществото по време на комунизма. Тогава по-голямата част от обществеността нямаше достъп до партийните кръгове. А сега новите капиталисти в Русия продължават тази политика. Продължават я по линията на олигархията. Едновременно с това се провежда антизападна пропаганда. Трябва да се запитаме във връзка с това какво искаме да отстояваме. В доклада трябва да припомним, че трябва да отстояваме историческите ценности на европейските нации. Руската пропаганда във всички свои измерения използва всички възможни елементи. Позовава се на страни като Виетнам и Куба. Има много ясни препратки също така към идеологията на Ленин. Трябва ясно да заявим, че искаме да отстояваме историческите ценности на европейските нации, историческите ценности на Запада, който е в състояние да гарантира независимостта на отделните държави. Не искаме да се стига до културна криза. Uh, Благодаря ви, колега Юрек. Давам думата на колегата Здроевски, който изготвя становището в Комисията по култура по този доклад. Po pierwsze, rzeczywiście е то bardzo ważny благодаря, госпожи и господа, господин председател, госпожи и господа, скъпи колеги. Несъмнено темата е важна, несъмнено и проблемът е значим. Докладът бе изготвен сравнително късно, тъй като пропагандата вече придоби огромни мащаби. Ще се спра върху три момента. По-настоящем Европа до голяма степен е беззащитна. Тя не разполага с необходимите за борбата срещу пропагандната средства и инструменти, не се провеждат и просветни дейности сред младежите в училищата, така че да им стане ясно, че трябва да се прави разлика между политическия маркетинг и пропагандата. Трябва също така да подходим изключително диференцирано. Не бива да даваме израз на прекалено остра критика, но трябва да сме наясно, че Пропагандата е средство за въздействие върху обществеността, опит за привличане на нечия страна на общественото мнение, понякога и чрез разпространяването на неверни твърдения. Знаем всъщност, че пропагандата няма нищо общо с отговаряща на истината информация. Затова трябва да се противопоставим на такъв вид информация, на изопачаването на верни факти и на реалността. Пропагандата е ефикасна именно защото изопачава реалността, изопачава фактите трябва да говорим за пропагандата не само в определени държави или региони, а за пропагандата като явление. Европейският съюз е изложен на опасност от пропаганда в много отношения. Като че ли в момента Действително сме свидетели на хибридна война, на хибридни конфликти. Това налага и необходимостта от прилагането на хибридни инструменти. С други думи, вече не са достатъчни традиционните инструменти от втората половина на миналия век. Трябва да отстояваме интересите си, поради което са ни необходими и технически нововъведения. Трябва да се възползваме от техническите нововъведения, за да се противопоставим на пропагандата, за да не се допускат действия, които понякога могат да доведат и до загубата на човешки живот. Не бива действията ни в отговор на пропагандата да се свеждат до контрапропаганда. Трябва да заложим на информацията. Трябва да покажем кои са източниците на пропаганда. Трябва да предоставяме вярна информация, да сме честни. Трябва младите хора да са в състояние да правят разлика между пропагандата и съответстващата наистината информация. Благодаря на господин Строевски, господин Пьер Антонио Панцери. Molto brevemente, ma siccome siamo ancora nella fase di scambio di opinioni. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко, все още сме на етапа на, разне... на размяна на мнения и исках да споделя някой от колебанията си, свързани с работата, която вършим, която между другото е много важна трябва да се опитаме да избегнем няколко възможни риска. Първо, трябва да избегнем опасността да предприемем подходен, неправилен подход и да се насочим спрямо определен географски регион или спрямо Русия в този случай. Защото а, има опасност да направим амалгама между Русия и Даиша а трябва да има много ясно заграничение между двете. В противен случай навлизаме в много чувствителна политическа територия. На второ място трябва да се здобием с нужните ни технически инструменти и необходимите експертни познания, не само в областта на масовите медии, но и цялостно да имаме по-ясна визия за по-общият контекст за да имаме възможност да се противопоставим на пропагандата. За да ни трябват адекватни инструменти и трябва също така да се опитаме да установим кои са инструментите, които бихме могли да използваме, за да може Европейския съюз ефикасно да се противопоставя на пропагандата. На трето място. Ако приемем че най-опасната пропаганда, насочена срещу Европейския съюз, идва от, от вътре от самия Европейския съюз, а не от трети страни. В такъв случай не можем да не предвидим инструменти за борба с тази, този вид пропаганда тук в обсъждан в разискванията нееднократно споменаваме ценностите, но тук се поставя въпроса за европейската самоличност, която е поставена под въпроса. Днес тя е много по-уязвима и съответно е по-податлива на нападките на пропагандата и върши от, връща отвън и трябва да сме наясно за този факт. А ако не си го признаем, има опасност от истинска външна намеса, което си сериозен политически проблем и според мен не може да си позволим да го пренебрегнем. Това е много важна тема. Има опасност да бъдем изправени пред процеса на разпадане на Европейския съюз. От една страна има много ясна такава политическа тенденция в Европейския съюз, а от друга страна има много ясни опити за а, разрушаване на Европейския съюз отвън. Но не бива да пренебрегваме и разпадането на вътрешния съюз а, отвътре. Благодаря ви. Много е интересно казаното от вас. Ако слушаме господин да е, трябва да оставим на страна да и да се случим върху нашата само, самоличност като европейци. Благодаря ви, Антонио. Давам думата на колегата Епитидеус. Благодаря ви, господин председател. В резолюцията, е посветена на противопоставянето на пропагандата да е включена Русия. Аз смятам, че това ще бъде противопоказно от политическа гледна точка. Тъй като Русия би следвало да бъде наш стратегически партньор. Сключваме споразумения за разрешаване на кризата в Сирия с Русия, а едновременно с това очевидно възприемаме Русия за вражеска страна, а не за наш партньор тъй като пропагандата, както знаем, е един от инструментите в военното дело. Така че какво искаме? Русия да бъде наш партньор или наш враг? Ако искаме Русия да бъде наш стратегически партньор, трябва да изоставим този боен подход, който сме възприели. Понякога е трудно да се направи ясно разграничение между информация и пропаганда. И за нас в Европейския съюз, според мен, е важно е чисто и просто да казваме истината. А това, което се опитва да постигне пропагандата, е да представи по необективен начин действителността. А ако искаме ние да запазим авторитета си, трябва да гарантираме солидарност между държавите членки на Европейския съюз. Или казвам с други думи, не бива да допускаме една от държавите членки на Европейския съюз да изпадне в пълна мизерия и бедност. Не може да че Европейския съюз се основава на ценности на солидарност, солидарност и равенство и по този начин да изоставяме и едновременно с това да изоставяме една от собствените ни държави членки. Ето смятам, че най-добрият начин да започнем да се борим срещу пропагандата, да, да признаем собствените си грешки и пороци, ако има такива. В доклада се говори за руската пропаганда, която минава и през православната църква. Аз лично съм грък и съм православен и мога да ви кажа, че православната църква не е инструмента за пропаганда. Православната църква разпространява Словото на Евангелието и ни учи да обръщаме и другата буза, когато ни шлевията. И аз не съм съгласен изобщо с подхода, който се предлага в този доклад. В него се твърди също така, че Русия поставя под въпроси и напада на нашите основни ценности, но се питам как точно го прави Русия и каква, Руси... каква история точно се опитва да пренапише Русия. Това е едно много основателно твърдение, според мен. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Епитидеюс. Не смятам, че сме чак толкова бойно настроени, както някои други. И не ние решихме да сме врагове, а партньори, но както и да е. Мисля, ще оставя госпожа Кълнета да ви отговори, тъй като тя работи по темата. Беше докладчик по темата за стратегическото на партньорство и мисля, че е доста по-компетентна госпожа Калнете. Да, благодаря, господин председател. И аз пак чак да кажа. Смятам, че доклада на госпожа Фотига е част от приноса на Европейския парламент към доклада, който в момента се изготвя от госпожа Могерини относно глобалната стратегия на Европейския съюз в областта на външната политика. Работим в цифровата епоха, в която всички сме взаимосвързани и взаимозависими. И темата, която обсъждаме днес е как да намерим крехкото равновесие между свободата на медиите и справедливата конкуренция, защото в този случай не може да говорим за лоялна конкуренция. Ако погледнете как действат а, компании като Russia Today или Спутник, те се възползват от а, държавни субсидии и то в много сериозен размер. Ето защо е изключително важно Европейската комисия не просто да изготви проучване на този вид а, хибридна война, която се води чрез а, информационните средства, но а, да изготви едно проучване, което най-накрая да ни даде възможност да си дадем сметка че трябва да намерим начин да насърчим европейските ценности и да финансираме тяхната подкрепа. В противен случай никога няма да успеем да се преборим с враждебната идеология. И искам също така да почета няколко други аспекта, които ми се струват много важни. Би трябвало да обърнем по-голямо внимание на образованието начинът по който се анализира информацията. Това би следвало да бъде един а, период, един а, процес на учене, който да продължи през целия живот. Трябва също така да видим как можем да подобрим европейските информационни мрежи и как можем да използваме познанията и натрупани опит в други международни организации, в частност отличният център на НАТО в Рига но има и други подобни. И накрая последният аспект е незаконното финансиране, незаконните финансови средства, които по различни канали подхранват този вид е, хибридни информационни войни. И смятам, че не само държавите членки би следвало да разполагат с разумателни служби, които да се, да се занимават с този въпрос, а знаем, че нашите държави членки го правят. Смятам обаче, че би трябвало да се съсредоточим върху създаването на европейски разузнавателни служби, които да бъдат в състояние да получат съществуващите връзки между незаконните финансови потоци, насочени към журналисти и НПО, които се опитват да изкривят и да повредят каналите на обективна и честно предоставяна информация. Няма нищо по-страшно от помиването на мозъци и ние трябва да защитим ценностите си. Това е най-важната ни задача. Благодаря ви. Much, like Благодаря, Сандра. Сега отново давам думата на нашия докладчик госпожа Фотика. Благодаря ви, господин председател. бих искал да напред да благодаря на всички взели участие в днешния дебат. От първостепен значение е да имаме подобни дискусии, всеки да има възможност да изкаже своето мнение по този доклад. Както вече казах, никак не беше лесно да се даде структура и е, сбит обзора на темата. Как не беше лесно, защото има много научен материал в подкрепа на всяко едно от тези мнения, но трябваше да излезам с някакъв документ, който да представлява първо началната основа за разискването ни. Много благодаря за стана... становището на Комисията по култура. Той значително допринася за този това проекто становище значително допринася за нашата работа и за нас ще е много полезно да се възползваме от допълнителните знания, които той, той ни носи. Благодаря ви и за коментара, че трябва да има хибридни инструменти за, за противодействие на хибридната война. И ще се опитам да обясня какво имам предвид малко по-подробно на следващото заседание, докладчите в Сянка, предвидено за Страсбургската седмица. Благодаря на всички колеги, които подкрепят а, доклада ми. Позволете ми още веднъж да подигна въпроса за стратегическата комуникация на Кремъл. Системата на Путин се опитва да ни манипулира тук, на Запад. и защо в един същи доклад обсъждаме този проблем с стратегическата комуникация, идваща най-вече от ДАИШ. Независимо дали това ни харесва или не, има редица действащи лица, световно равнище, които са срещу нас. Трябва да признаем и да осъзнаем този факт. Да осъзнаем, различното естество на тези проблеми, необходимостта да разполагаме с различни инструменти за противодействие, но не бива да проявяваме наивност спрямо тези заплахи, тъй като те са на лице. И по, към казаното от господин Фойнт, за това, че може би съществува разлика между Полша и Португалия, по отношение на руската пропаганда. В доклада се споменава факта, че актовете на пропаганда са адаптирани към особеностите на отделните държави членки. И вероятно се полагат повече усилия за достигане до Полша, но както знаете, ние пък сме вакцинирани срещу пропагандата, защото сме изложени на нея вече от векове. И няма нищо очудващо във факта, че в, в, в черния списък на Путин фигурира доста голям брой а, полски имена. Има, да, разбира съществуват а, и разлики, но е факт също така, че има подобни действия от руска страна. Вероятно в някакъв мащаб насочени срещу всички държави членки. И Петрос Остревицио, който спомена това случая с момичето в Германия много красноречиво почета този факт. Благодаря ви, госпожо Фотига, за изводите. От първоначалното размяна на дни вече ми стана ясно, че ще има доста възгорщани дебати между докладчиците в Сянг. Има доста различни мнения, дали трябва да се разшири или да се а, нам, намали приложеното поле. Много елементи има в този дебат. Желая ви успех в преговорите. Припомня, ви, че крайният срок за внасяне на изменения по този протокол всъщност са два дни на 26 май, така че колегите, които искат да внесат, да внесат проекто изменения, трябва да го сторят до тогава. За 27 юни е предвидено следващото ни обсъждане. На 12 и... юли е предвидено приемането в нашата комисия и през септември в пленарна зала. А сега ще разгледаме въпроса за посещението на делегацията на нашата комисия в Босния и Херцеговина от миналата седмица. Отложихме тази точка от дневния ред, който беше предвидена за тази сутрин. А второто ми съобщение делегацията ни за връзка с Украина и, и а, представителството на САЩ а, ще ни, ни е поканило на прожекция на един прекрасен документален филм, а, посветен на протестите на Майдан. Той започва, филма, проекцията започва в 7.30 в Бозар. Всички сте най съдъчно поканени. Моля да ни съобщите, ако искате да присъствате. Сега продължаваме с а, точката от дневния посветен на посещението ни в Босния Херцеговина. Постихме моста и Сараево в а, сряда е и четвъртък. Това беше първото посещение в страната след подаването на официалната кандидатура за шеф на Европейския съюз на 15 февруари. Вероятно си спомняте колко важна роля изигра Европейският парламент за създаването на ползотворна атмосфера за доброто приемане, положителният отговор на тази кандидатура, особено в съвета. Сигурно си спомняте и положителните реакции от страна на съвета и в частност от върховния представител Могерини и комисарият Хан. Започнахме с посещение на мост, един от най-големите градове в страната след Сараево. Основният въпрос, който разгледахме е създаването на конституционният съд през 2010 година и провеждането на местни избори, тъй като местни избори не е имало от 2008 година, така че местните избори са предвидени за месец октомври. Има като цяло надежди да бъдат проведени тези избори с участнички политически партии. Срещахме се с министър-председател господин Свистич в Сараево. Той посети наскоро посещението на нашата комисия в Страсбург. Срещахме се с господин Новалич и госпожа Цвиянович. Срещнахме се с колеги от парламента на Босна и Херцеговина както и от парламентарният комитет за стабилизация и асоцииране, като отново целта ни беше да а, изпрати много ясно послание за следващата ни среща, която е предвидена за месец юни в Страсбург. Също така се срещнахме с различни представители на дипломатическият корпус, с представители на НПО. Целта е да се създаде един добре функциониращ механизъм за координация и също така подписването на споразумението за асоцииране и партньорство и признаването на Харватия като член на Европейския съюз. Много е важно да се проведат, отново казвам, справедливи и свободни избори през местни избори в през месец октомври. Целта ни беше не само да насърчим местните органи за продяване и отравяване на демокрацията, но и да се сложи край на а, тенденциите за дезинтеграция на страната, започнали в, в Република Сръбска. Имаше два предложения за референдум, които бяха отхвърлени, но съвсем наскоро Видяхме колко неоснователно той нападна един епископ, който беше на посещение тук в началото на 2016 година. Друга тема, която беше обсъдена, беше начинът, по който върви преговорите за даване на статут на страна кандидат за шеф на Европейския съюз на Босния и Херцеговина в, в, в съвета. Надявам се да имам положителен напредък в това отношение по време на словашкото председателство. Аз сега ще дам думата на колегата Кристиан Преда, който изготви отличен доклад преди два месеца и сега ще ви даде малко повече е, сведения за неговото впечатление посещението в е, моста Исараево. Благодаря ви безкрайно, господин председател. Андрей Пленкович направи много изчерпателно изложение на всичко, което направихме всичките ни срещи в Босна миналата седмица. Действително започна посещението си в Мостар. Първоначално, когато изготвихме програмата на посещението, идеята беше да посетим Мостар за да поздравим политическите сили в страната за това, че успяха да постигнат едно споразумение, което би могло да доведе до външното на местни избори в Мостар. За съжаление обаче, преговорите, които ни се струваха положителни, не завършиха с положителен резултат. Така че на място изслушахме водещите политически ръководители. Срещнахме с СДА, HD, ХДЗ, СДП и ДФ, водещите политически сили. И се опитахме да дадем отговор на въпроса защо местни избори ще се проведат с цялата страна, изключение на Мостар. помним, че през 2012 година вече не се проведоха местни избори в Мостар и отговорът, който доста ни очуди всъщност, беше, че е отговор на международната общност да намери някакъв е, решение. Нашият отговор беше, че Босна и Херцеговина трябва да поеме своята отговорност, своята политическа отговорност по отношение на Мостар. Отправих много и силно послание към политическите сили. Особено възкръщаме с е, господин Истебегович. Продължихме с срещи в Сараево за един проблем, който е сериозна вреди на доброто функциониране на властите. Въпросът за подаване на на кандидатури за участие в изборите и поемането на трите много ясни ангажимента. Знаете, за критериите, за да може да получи страната статут на кандидат за членство, създаването на механизма за сътрудничество, което за сега закъснява, подписването на споразумението за партньорство и сътрудничество след присъединяването на Хрватия към Европейския съюз и разбира се, е, планът за реформи. господин Вики Марк нееднократно е споменавал този факт. И тук, между другото, държа да ви да похваля на делегацията на Европейския съюз в Босния Херцеговина, които много ни помогнаха в организирането на това посещение, в частност на специалният представител господин Вигемарк. По отношение на срещите ни с политическите ръководители, искам да отбележа, че имахме възможност да се срещнем с господин Новалич и Дзянович, двамата министър-председатели на двете общности и имах възможността по този повод да представя на госпожа Цвянович е, докладът на нашия парламент, който голяма степен беше посветен на Република Сръбска и нейната реакция, мога да ви кажа, че не беше особено приятелска. Тя определи нашия доклад като повърхностен и тенденциозен. Тоест, очевидно, нейната цел не беше да, работи, да води разговори с нас в духно сътрудничество, а да се дистанцира от нас. Ние нееднократно се опитахме да подчертаем, че искаме Република Сръбска да вземе участие в общите усилия, които полагат всички действащи лица в Босна и Херцеговина, за да подкрепят европейските перспективи на страната, така че отново правим този призив към Република Сръбска. Разбира се, чухме добрата новина за преброяването на населението, но след като чухме добрата новина, чухме и каква ще бъде методологията приложена за изчислението и публикуването на резултатите. И от тогава, за съжаление, случващото се не е много обнадеждаващо отново в Република Сръбска. Друг важна тема за страната е по срещу корупцията. Някои прокурори не се страхуват да се занимават с дела, свързани с случаи на корупция сред, сред политическите елити. И е крайно време и политическият елит също да се вземе не накрая активно а, с борбата срещу корупцията. И накрая да правим послание за това колко важно е да чуем и гледната точка на членовете на Босненския парламент за дейността на е, съвместният комитет и нашият председател господин Брок и господин Пикола изпратиха от а, наше име нашата позиция относно принципите на функциониране на този орган, който направи възможно функционирането на сътрудничеството между нашия парламент и парламента на Босна и Херцеговина и трябва правилника за дейността на съвместния парламентарен комитет да бъдат прияти преди следващото му превизно заседание за месец юни тази година. Благодаря на всички, участвали в посещението. Благодаря, че ни докладвахте за посещението си в Босна. Иска ли още някой да вземе думата? Госпожа Шуйца от Харватия. Благодаря. Участвах само по време на първия ден на посещението в Мостър, така че мога да се изкажа съвсем накратко. Според мен има разлика между разискванията, декларациите, резолюциите тук в парламента и посещенията на място. Онова, което най-силно ме впечатлява е факта, че местните политически лидери в Мостър не могат да се споразумеят за изборите. Ако не постигнат мнозинство в Народното събрание в Сараево, така че да се приложат и решенията на Конституционния съд, то Въпросът е как ще подходят към по-сериозни проблеми. Това е въпросът, който си задавам аз, въпреки че съм за Босна и Херцеговина, за европейската интеграция на страната. Онези, които трябва да променят изборното законодателство, не могат да го променят без да приложат решенията на Конституционния съд. Ще видим как ще се развият нещата. Казахте, че посещението ви в Сараево е било много ползотворно. Благодаря ви за това. Нека работим заедно за Босна и Херцеговина. Няколко кратки коментара казва господин Брок. Аз не участвах в посещението в Мостър, участвах обаче в разискванията в Сараево. В Босна и Херцеговина има един особено важен въпрос, който въжи не само за тази страна. В Босна и Херцеговина и в други държави от региона страхът от миналото е толкова голям, че не се проявява кураж не се обръща поглед към бъдещето. Всички взаимно се блокират, държат на настоящите си позиции, страхуват се от бъдещето. Не се проявява достатъчен кураж за европейско единение. Босна и Херцеговина е нещо като микрокосмос, в който обаче няма единение, няма напредък. От това продължава да се влушава положението на гражданите. Ако няма единение, ако не се обръща поглед напред към бъдещето, ще продължи настоящият застой. Всички три групи носят отговорност за това в различна степен. Мисля, че трябва да се намери ново решение именно на този проблем. срещата с министър-председателя на Федерацията и министър-председателя на Република Сръбска беше много интересна. По същество не се е променило кой знае какво, според мен, но мисля, че тези две длъжностни лица в момента си взаимодействат по-конструктивно в сравнение с миналото. Надявам се да не съм останал с погрешното впечатление. Това бе най-важният извод, който си направих от това посещение. Знаем, че страната може да запази целостта си единствено ако има европейска перспектива. Затова се надявам, че Европейската перспектива не е само камуфлаж, повод за запазване на статуквото. Надявам се, че зад нея стоят реални намерения. Междувременно обаче се съмнявам в това, като че ли европейската перспектива се използва само като камуфлаж, за да може всеки да преследва своите лични цели. Ясно трябва да поставим на дневен ред този въпрос. Не бива да се крием зад любезни дипломатически формулировки. Прекалено дълго го правихме. Според социологическите проучвания, най-вече младото поколение осъзнава проблема. Не можем да запазим статуквото не можем да заявим, че след 20 години ще продължава да е на лице статуквото, но ще продължава да има европейска перспектива. Това не е нито в интерес на региона, нито в наш интерес. На следващата среща с министър-председателя на Федерацията и на министъра на Република Сръбска ще трябва да се видим в Баня Лука, не в Сараево. И това е разликата. Не малко казват, добре, нека го направим. Трябва да се стигне до промени в начина на мислене, ако искаме да стигнем до решение. Това е промяната, която според мен трябва да обмислим. Благодаря на колегите, които участваха в посещението. Закривам заседанието на комисията. Сега ще пристъпим към заседанието на бюрото в разширен състав. Следващото ни заседание е едния четвъртък. Какво е включено в дневния ни ред? По света има достатъчно проблеми. Докладите на Европейския парламент не са чак толкова важни, че да провеждаме заседания, посветени на тях. А това е и денят, в който групата на ЕНП въобще няма да е тук, тъй като ще провежда свое изнесено заседание. Ако няма реални основания да проведем заседанието си на 2 юни, предлагам да го отложим, да се видим на 13 и 14 юни. На 6 юни, така или иначе, предстои да заседаваме в Страсбург. Мисля, че можем да използваме това заседание, за да обсъдим няколко важни въпроса. Съгласни ли сте? полудневните заседания в четвъртък никога не се радват на особена посещаемост, тъй като повечето колеги вече са на път към избирателните си райони и не присъстват, освен ако не е предвидено гласуване. А и така ще дадем възможност на господин Танък да се погрижи за излизането на Великобритания от Европейския съюз. Благодаря ви и закривам заседанието.